5 от правилника за дейността Пакистан и по-специално нападението в Лахор. Давам думата на господин Ламбер. Thank You, speaking... Благодаря ви, господин председател. Изказвам се в, име, в качеството си на председател на делегацията за сътрудничество страните от Централна Азия. Бих искал да се присъединя към съболезнованието отправена към семействата и близките на загиналите в отрушаващия терористичен атентат в Лаха, Лахор, насочен срещу деца и техните семейства на връх Великтен. Като цяло сме свидетели на намаляване на броя на подобни атаки от туристически групировки, както и увеличаване на координацията и усилията, които се полагат от правителството и правоприлагащите сили за борба срещу, срещу тероризма. Свидетели също така и на реформи за защита на правата на малцинствата, жените и религиозната разнообразие. За, това, за да се гарантира ефикасността на тази реформа, обаче трябва да се създаде независима комисия за защита на правата на човека. Страната поема подобен ангажимент, включително и в рамките на GSP+. Също така се надяваме да се наложи мораторно върху изпълнението на наказания и в крайна сметка да бъде отменено в страната. Благодаря ви думата. Има господин Вайден Хаузер. Той не е тук. Продължаваме с господин Келъм. Благодаря, господин председател. Загрижени сме от непрекъснатите изяви на насилие в Пакистан, която е наша партньорска страна последната а, терористична атака в а, Лахор беше насочена срещу християните, но повече мюсулмани загинаха. Но Лахор не е изключение. Свидетели сме на непрекъснати посегателства над, на религиозните мълчинства, християни, индуици и други. В а, Пакистан се прилагат а, дискриминационни подобни закони закони и по-специално така наречените закони за богохулство. Е, е, е, една е, жена беше осъдена по силата на законите за богохулство и вече 6 години очаква изпълнение на смъртна присъда. Положението на религиозните е, общности буди голяма е, загриженост и призоваваме госпожа Мур Могарини е, да е, говори с пакистанското правителство за промяна на това положение. Нещата, господин. Онези, които са част от мълцинства в Пакистан, живеят труден живот. И шиитите, и амадите, и индусите, и най-вече християните. Ужасяващата посещаващият атентат в Лахор не е един единствен случай. Трябва да бъде заклеймен от парламента. Несправедливо е да кажем, че не са предприяти действия. Призовавам обаче Пакистан да направи повече, за да има атмосфера на толерантност. Част от проблема е, че в Пакистан има много притеснително законодателство. Законите а, срещу богохулството и други такива декрети. Те трябва да бъдат отменени. Салман Таси е убития политик, който искаше премахването на закона срещу богохолството, заплати с живота си. Много в Пакистан го ценят високо. Страната обаче все още е пълна с екстремизъм. Ние сме говорили е, за екстремизма в Пакистан многократно тук в парламента. Надявам се, че в страната вече има воля за промяна. Благодаря. И аз ви благодаря. Сега това е една от има думата. Благодаря ви, господин председател. Не за първи път тук в Европейския парламент обсъждаме положението в Пакистан. Притесненията ни са свързани най-вече с а, насилието срещу религиозните младсинства. Талибаните са терористична секта, която много крайно тълкува исляма и а, насочва нападенията си срещу всички религиозни общности, които се разграничават от тяхната. Така беше случай с последният тактичен атентат в Лахор. Той беше насочен срещу християните, но загинаха и много мисиомани. Подобни форми на крайно насилие са престъпни, не, и ужасяващи. Затова трябва да положим, направим всичко възможно да сложи край на подобни терористични действия. Е, Благодаря, госпожа Мерси. Благодаря. Атентат в парк в Лахор причини 74 жертви, от които 29 деца. Е, цъл... Атаката беше насочена срещу християни, но предимно мюсулмани загинаха. Всек, всек, всеки ден сме свидетели на подобни атаки. Това е следствие на опасните игри, които се играят от Саудитска Аравия и страните от Персийския залив. Това обаче води до авторитарни методи, закони срещу богохулството, също така налагане на рестрикции на свободата на слово и на журналистите. Трябва да използваме всички инструменти, за да се спре спиралата на репресиите. Пакистан играе важна роля за стабилизиране на региона. Нещата могат да се променят и Европейският съюз трябва да изиграе своята роля, за да има правилно развитие в този регион. Господин Тек. Госпожо председател, атентатите в Лахора бяха потрясаващо покушение срещу народа на Пакистан. И днес от името на Българския парламент бих искал да изкажем най-сърдечната ни съпричастност към семействата и близките на загубили свои близки по време на атентатите. За нещастие обаче това е поредната смъртоносна на смъртоносен атентат в е, дълга поредица от такива. Крайно време е Пакистан е, да си даде сметка каква е действителността в страната и да сложи край на всякакъв вид е, екстремизъм и радикализация. В противен случай за пореден път отново и отново ще обсъждаме положението в страната. Ето защо днес призоваваме властите на Пакистан да се ангажират по-активно в идеологичната борба срещу екстремизма, тероризма, но също така да се преборят борят с економическата и социална изолация и да насърчат религиозната толерантност. Но нека да си го кажем откровенно. Пакистан сам няма да успее. Имаме нужда от активна ангажираност от страна на всички регионални действащи листа и международната общност в подкрепа на страната в борбата срещу тероризма. И не на последно място, ние, европейците, също трябва да изиграем нашата роля. Ето защо призоваваме върховния представител Могирини, Европейска служба за външна дейност и съвета да се ангажират с правителството на Пакистан в борбата срещу тероризма и да подпомогнат на правителството и на населението на Пакистан да продължат усилията си за премахване на тероризма и радикализацията. Благодаря ви. След като изслушахме авторите, започваме с политическите групи. Господин Преда. Атентатул... Благодаря, госпожо председател. Атентата в Лахор, извършен на 27 марта в деня, в който християните отбелязваха Великден, е ужасно за атентата беше насочен срещу християните, но жертви има сред различни религиозни малцинства. Затова борбата на пакистанското правителство срещу тероризма трябва да бъде подплатена и с борба срещу религиозният екстремизъм, който се шири в страната. Пакистан трябва да, е, да прерасне в е, държава търпима към е, религиозните малцинства. Всичко това присъства в Конституцията и в законодателството, но не се изпълнява същевременно. Обаче беха приети закони за богохулството, които са в противоречие с тези закони. Господин Хов. Видяхме какво се случи след атентатите в Париж и Брюксел. Само 0,5% от жертвите на тероризма са в Европа или изобщо на Запада. Над 80% от убитите от терористични нападения последните 5 години са били мусулмани. Така че ние трябва да почетем а, паметта на онези, които загинаха в Лахор, хора, които почитаха своя религиозен празник. Повечето държави, с които си сътрудничим борбата с тероризма, защитаваме върховенството на закона. Казваме също и на нашите приятели от Пакистан. Ние сме против смъртното наказание. Искаме Пакистан отново да помисли дали всички екзекуции са пряко свързани с тероризма, особено имайки предвид проекта Justice, както и други проекти. Искаме милост в случая с Абдул Басит. Правим го обаче с пълна солидарност с Пакистан и противопоставяйки се на тероризма. Особено заставаме заедно всички държави, всички, които са против тероризма. Благодаря. Господин Валер има думата за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Един християн Пакистан тази седмица написа статия, в която заяви, че всички изявления, свързани с, с положението на християнското младсинство в а, Пакистан, трябва да престанат. И аз напълно съгласен с него, защото в основата на тендати не е вероисповеданието, а е омразата. Омразата, която отравя младото общество на Пакистан. И аз бих искал да знам какви са условията, с които е обвързана помощта, която Европейски съюз отпуска към Пакистан. Честно, омразата е насочена към християните и другите религиозни мълчинства в страната и това в известна степен обяснява поредно тяхното кръвопролитие в Лахора. Крайно време е пакистанските власти е, да бъдат принудени да зачитат правата на своите граждани. Господин е, Белдър има синкратон от господин към вас. Приемате ли го? Да, господин Скъпи колега, Голям брой хора напускат Пакистан, голям брой мигранти идват в Европа от Пакистан, заедно с сирийците, афганистанците и иракчаните. Не смятате ли, че е крайно време комисията да започне преговори с правителството на Пакистан, за да се стабилизира положението на гражданите в собствената си държава, тъй като броят на беженците и мигрантите от Пакистан ежедневно се увеличава. Благодаря ви. Господин Белдар, имате думата. Uh, Скъпи колега, много близо следя положението в Пакистан и там всъщност действат две държави. От една страна е обществената власт, цивилната власт, а от друга страна е властта на военните. Положението в страната наистина е изключително специфично и е крайно време международната общност да обърне внимание на тази страна, където положението наистина е зревоопасно. Благодаря ви. Така е, изчерпахме списъка на изказващите се от името на политическите групи. Благодаря, скъпи колеги. Е, Атентата, извършен в Лахор в Пакистан, беше насочен срещу християните, които отбелязваха голям християнски празник. Нашите съболезнования към семействата на жертвите, е, защото тези жертви бяха е, хладнокръвно убити талибаните имаха за цел да им попречат да упражнат своето, своята вяра. Управителството се опитва да се противопоставя на талибанските банди с доста голям неуспех. След атентата бе направен призив за търпимост между мисулмани и християни, облечено в официална форма, така че има някаква надежда. Господин... Заклемяваме нападението в Лахор. Нашите съболезнования на семействата на жертвите. Последните три десетилетия тази страна пострада много. Над 60 хиляди са загубили живота си. Загубата за економиката е над 110 милиарда. Пакистан води борбата с тероризма в региона. Европейския съюз и международната общност трябва да подкрепят Пакистан и да отбележат неговия напредък в борбата с тероризма. Наскоро и ние бяхме обект на терористични нападения и в Париж и в Брюксел. Това е глобален проблем. Това не е сблъсък на култури или на вярвания. Не. Това са екстремисти, които искат да разбият обществата ни, защото разделението ги прави силни. Трябва да работим заедно, за да изкореним а, причините и да попречим на радикализацията. Трябва да има повече интеграция. Глобалните лидери трябва да си, под... трябва да си помагат за нас прекъсва председателката оратора. Следващия оратор е господин Башир за една минута. From to Paris, от Пешавар до Париж, от Брюксел до Лахор, винаги съм осъждал най-строго най тероризма. Това са варварски актове, които по никакъв начин не могат да бъдат оправдани или обяснени. Отговорът на Европейския парламент за поредните атентати в Пакистан трябва да бъде същия. Трябва да изпратим едно просто послание, осъждане на атентатите и солидарност за населението на Пакистан, без никакви е, ограничени условия. За съжаление обаче някои се възползват от тази възможност да получават Пакистан по редица въпроси от вътрешната политика. Представете си, ако незабавно след а, скорошните атентати в Европа някой ни каже, ами съжаляваме само, че лошата интеграция на емигрантите и социалните проблеми са виновни за случилото се. Не бива да правим същото в Пакистан. Има подходящо време за социално-економически диалог диалог с Пакистан, но моментът не е в сега. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата има господин Свобода. Важена пани председající, важена пани комисарко. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, приветствам тази резолюция, с която се заклеймява терористичната атака насочена срещу християни. Хри, хри, християните са мишена на много а, атаки и Европейският парламент многократно е повдигал въпроса за това. Но тук въпроса не е да се, да се заклеймяват а, а, някои правителства или някои, страна, някои страни, а да се е, осъди е, явление тероризма. Знаеме също така, че една жена в момента чака е, смъртната си присъда в е, затвора. Не знае дали тя ще бъде изпълнена заради богохалство. Е, но борбата срещу човешките права не трябва да бъде само на хартия. Господин Карим. Всеки трябва да е свободен да отиде там, където може да изповядва религията си в Пакистан. Може да принадлежиш към която и да е религия. Това няма нищо общо с държавата. Основополагащ принцип, който цитираме в нашата резолюция. Всяко лице, което е убито или наранено при атентатите в Пакистан е пакистанец. Ако искаме да ги разделяме на категории в своята резолюция, ние всъщност а, поругаваме паметта им. Държавите, които подпомагат терористите, знаят, а, че всички, а, които работят за вас, ще бъдат заловени и вие ще бъдете разкрити. Независимо къде се случват терористичните нападения, Нападенията са срещу всички и ние заставаме рамо до рамо като един, за да си противопоставим. Благодаря. Благодаря ви. Сега приключваме с списъка на ораторите и преминаваме към процедурата с изказвания. Благодаря. Аз исках да благодаря за всички изказвания, в които се заклеймява тероризма. Смятам също така, че е необходимо Европа да изпрати ясен сигнал, да покажем, че трябва да се защитат правата на човека не само на хартия, но и в действителност. Разбира се, че разбираме пакистанското правителство в това, което то прави, но има конкретни факти, които показват, че спазването на правата на човека не е само нещо, което постоянно трябва да се споменава, трябва да е нещо ежедневно в живота в Пакистан. Споменавам го, като имам предвид не само а, религиозната дискриминация. Говоря и за друго. Не бива да го забравяме и Европа трябва много да внимава. Има ситуации, като в случая с Белочистан, където Amnesty International ни казва, че Европа трябва да провери дали наистина има дискриминация, не религиозна, етническа, но така или иначе дискриминация. Благодаря. Мистер Мариас, Думата има господин Мария за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Нападението срещу християните в Лахора на връх Великден ни припомня, че екстремизмът не се ограничава само в Европа. Този токсичен атентат отне живота на над 70 човека, повече отколкото бяха жертвите в Брюксел. Въпреки това обществеността в Европа някак не се развълнува толкова от този атентат. Разбирате какво ще се случи, ако бъде дестабилизирана една държава като Пакистан с население от над 200 милиона души. Трябва да се сложи край на военната намеса на трети страни и вмешателството вътрешните работи на, на Пакистан. Крайно време е разнователните служби на държавите членки на Европейския съюз да престанат да си играят с огъня в региона. Трябва също така да се подкрепят всички усилия за преодоляване на расовата и религиозна омраза в региона. Господин Бонано. Благодаря, госпожо председател. Това, което се случи в Пакистан по Велик ден е един атентат. Ислямски тероризъм. Отново в тази зала ни е страх да кажем, че е ислямски тероризъм. Има хора, които убиват християни, само защото са християни. Същото се случва и в Европа. Европа какво прави? Нищо. Гледа. Като зомби, което се оглежда около себе си, нищо не прави. Големите европейски политици, на тях нищо няма да им се случи. Защото те не се возят с метрото. Не ходят на летището там, където минават всички, където минаваме и ние. Не, те си имат частни самолети, по друг път минават, така че нищо не им се случва. Но гражданите, какво може да им се случи? Всичко може да им се случи. А какво правим ние? Нищо, нищо. Европа не прави нищо. Изобщо не и пука. Християните продължават да ги убиват, ислямските терористи трябва да бъдат наказани, дори със смъртно наказание. Пак го повтарям, със смъртно наказание. Благодаря. Следващи. Благодаря, госпожо председател. Аз бих искал да кажа на колегата, че аз като европейски политик взимам и метро, и среден опашкът на летището, като всеки обикновен гражданин. Но тук е, има терористични атаки срещу е, дадени религиозни групи. Е, призоваваме правителството да вземе мерки срещу въоръжените грубировки, Ние призоваваме от друга страна да бъде освободена Ахла Биби, която е осъдена на смърт, е, без да е направила нищо лошо, тя просто е, е изразила своите убеждения и е упражняла своята вяра. Но е, това се, се наказва в Пакистана сега. Давам думата на следващия. Благодаря ви, госпожо председател, каза госпожа Петира. Християнската традиция за отбелязване на ден се превърна в трагедия, когато самоубийствен атентат отне живота на 73 души, сред които над 30 деца. Този терористичен атентат е поредното доказателство за мащаба на омразата срещу християните и желанието те да бъдат заличени. Екстремистите не се вълнуват, че в процеса могат да загинат и невинни мисиомани поред... това кръвополитие беше поредната нападение срещу християните в Пакистан, които представляват едва 2% от населението на страната, но непрестанно са мишена на все повече нападения. Нашата резолюция е много малка стъпка напред към разрешаване на проблема и тя няма да даде резултати, ако няма последващи действия актовете на екстремизма не спират на границите на държавите. Трябва да сме единни в защитата на брата на човека и на християните. Също така призваваме китайските власти да освободят Асия Биби. Благодаря ви. Думата има господин Кели. Е, Смятам, че атентатите в Брюксел насочиха вниманието и към други, които страдат. Независимо къде са в Брюксел и в Лахор, трябва да бъдем навсякъде, за да се борим срещу тероризма. Трябва да се опитаме да спечелим идеологическата борба. Семейство, е, правителството в Пакистан се опитва да въведе реформи, да забрани браковете сред деца, да защити жените от дискриминация. Ние обаче трябва да направим много повече. Трябва да окажем натиск върху тези правителства, за да може да направим така, че да има не само реформи на хартия. Има прекалено много дискриминация към жените, те са принуждавани да приемат исляма, да се а, омъжат. Трябва да им помогнем. Благодаря. Благодаря, господин Кели. Приключихме с процедурата за спонтанни изказвания и давам думата на комисар Тайсън. Благодаря, госпожо председател уважаеми депутати, както в Пешавар през декември 2015 Атентата в Лахор беше насочен срещу най-уязвимите на обществото, предимно деца. Атаката в Лахор обаче не е, направи жертви само сред християните, а и сред мюсюлманите. Две години след е, други много страшни атентати в Лахор. Госпожа Могерини предаде нашите съболезнования на семействата на жертвите и, под, и изрази нашата подкрепа на правителството на Пакистан в борбата срещу тероризма. Призоваваме правителството да съведе е, да потърси отговорност на извършителите и те да бъдат подведени под съдебна отговорност. Е, в е, Пакистан има нетърпимост към някои религиозни малцинства, включително и към други малцинства. Има една не, несъраз, несъразмерни е, мерки и те продължават да бъдат жертви на въоръжени атаки от през 2000 2016 е, година в доклада за положението на човешките права в света. Този факт е подчертан. Продължаваме да водиме постоянен диалог с пакистанското правителство относно спазването на човешките права и положението на малцинствата. а, е, премахането премахването на мораториума върху смъртните присъди в а, Пакистан доведе до изпълнението на много смъртни присъди в страната. А, е, в, вчера четирима е, осъдени бяха обесени. Е, Европейският съюз призовава страната да прекрати с из изпълнението на смъртните присъди, е, да въведе отново мораториум и да въведе основни критерии. Европейският съюз също така изработи е, е приял няколко проекта и плана с правителството на Пакистан за засилване ролята на гражданското общество за периода 2014-2020 година 643 мили, милиона е, ще бъдат е, предоставени като помощ на Пакистан при условие, че има е, спазване на човешките права. Независимо от предприятите мерки от правителството, известен напредък, като създаването на Национална комисия за човешките права и приемането на план за действие за подобряване състоянието на човешките права в страната. Още много мерки трябва да бъдат прилагани. Бяха също така и предприятия някои мерки от правителството за борба срещу омразните изказвания в дух на омраза и подстрекаване към омраза. Плана за действие за борбата срещу тероризма трябва да спазва международното право в този тъй като трябва да се вземат допълнителни мерки за борба срещу радикализацията, набиране на членове за терористични групи и други. Госпожо председател, Европейския съюз е, е и ще продължи да бъде е, поддръжник на всички демократични реформи в е, Пакистан. Благодаря. Благодаря ви. При... Приключихме с обсъждането